и трафика. Ще посоча само факта, тъй като и други експерти ще говорят, че в момента има празнота в законодателството за вноса и имаме законодателство от 2009 година за износа на предмети с културна стейност. В проекто регламент се стремим да определим какво означава не незаконно which... Е, незаконен внос на предмети с културна стойност и определяме какви са законните условия също така, т.е. може да бъдат внасяни такива предмети в Европейския съюз, само ако те са законно изнесени от трета държава. И първата част обхваща дефиницията на самите предмети с културни стойности – ние се опирахме на действащите конвенции, по-специално конвенцията на ЮНЕСКО и други международни правни актове. И основно се средоточихме върху предмети, които имат стойност поради възрастта си. И за това сме въвели критерии от възраст 250 години, нещо, което се вписва в законодателството на Европейския съюз. Стремяхме също така да се насочим към най-застрашеното наследство, за това предлагаме система за лицензиране на най-застрашеното наследство. Това включва различни паметници на културата, включително и ръкописи. За други предмети сме възприели един по облегчен подход, възоснова на декларация на вносителя и сертифициране на предмета. Също така разглеждам въпроса за наказанията. Трябва да осигурим действени възпиращи наказания. А също така говорим за територии, които би трябвало да бъдат обхванати. Това са зони свободна търговия, например, където може да се извършва временен внос. една сфера, в която по която вече са водили обсъждания, това е разликата между страната, която е източник и страната, която е на износа. Тук има важно различие, няма да говоря подробно за това, но искам да кажа, че за нас – Основното е да осигуряваме защита въз основа на страната на източника и да избегнем ситуацията, в която много лесно ще се заобикаля законодателството, просто чрез прехвърлянето на тези предмети чрез друга територия. Идеята е доста лесна за разбиране и прилагането ще извършва от митническите органи и в момента се обсъжда и използването на компютри... система и за тези цели, за да има необходимия баланс върху задълженията възложени на търговците и също така относителната административна упростеност. И спирам до тук и моите 20 секунди, които спестих, ги подарявам на другите колеги. Благодаря ви много любезно. Втори експерт е господин Патрик Верс Луис от Белгийската митническа администрация. Заповядайте, имате 6 минути. Thank you, Chair, for this opportunity to speak today. Um, I should... Благодаря за възможността да се изкажа Подготвил съм PowerPoint презентация. Днес накратко ще говоря първо на френски, тъй като презентацията е на френски. И така, за какво ще говоря? Ще говоря за съществуващата рамка, която е в основата на нашите усилия Искам да спомена регламента от 2009 година, който е посветен на предметите с културна стойност. Има и регламент за прилагането, в който се засяга темата за различните разрешителни за износ. Регламент 116-2009 засяга износа на предмети с културна стойност. Има и регламент, свързан с възстановяването или връщането на такива предмети, които са били изнесени от съответната страна по незаконен път. Белгия е ратифицирала конвенцията на ЮНЕСКО от 70-та година, която пък е посветена на усилията за спиране на незаконното изнасяне на предмети с културна стойност. Има и регламенти посветени на Ирак и Сирия. Те внасят по-стрикни мерки спрямо вноса и износа на предмети с културна стойност от тези две държави. Няколко думи ще кажа за това какво правим в белгийските митници по проблема пренос на предмети с културна стойност. Член 2.1 от регламент 116-2009 е много важен. В него се казва, че износа на подобни предмети подлежи на предварително позволение. А член четвърти говори за надлежното изпълняване на необходимите митнически проверки, е, съответното митническо оформяне. Когато съответно едно лице може да демонстрира, че е получило съответния сертификат за съответния предмет, то има право да изнесе съответния предмет. По отношение на предмети от Ирак и Сирия има нужда от лиценз и сертификат. За износа има нужда от разрешително, както вече казах, което се дава от компетентните органи това разрешително е описано подробно в регламентите, за които говоря, а допълнителните лицензи, както вече споменах, свързани с Ирак и Сирия, са много важни. Контрола който упражняваме, се основава на анализ на риска. Той е очертан подробно в всички регламенти, свързани с митническото оформяне, с митническия контрол в Съюза. Имаме електронно митническо оформяне за подобни предмети. Системата за това оформяне се казва PLDA. Какво показваме, какво оказваме в интернет. Различни кодове, страна на происход, стойност и така нататък. По отношение на експорта, той може да се осъществи в случай, че митнически служител от страната на приемане, страната на експорт, страната по предназначение участва в процеса. Този служител трябва да провери всички документи, лицензи, сертификати и така нататък. Организацията АГДА в Белгия обаче не отговаря за съхраняването на предметите нито пък за проверката на техния происход. Няколко думи за проверките, които правим. На първо място се прави проверка по документи. Проверява се документа за износ декларацията и документа за разрешително. Т.е. документа за износ се сравнява с документа за разрешително, снимките и ако има някакви съмнения, се правят допълнителни проверки. Прави се проверка на няколко нива Съответно се проверява и лицето. Проверките се правят, освен това, при влизане в Европейския съюз и при излизане на предмета от Европейския съюз. Тук виждате пример за предмети, които навлизат в Европейския съюз през Белгия и които през Гърция напускат Европейския съюз. Ние събираме статистически данни и ги изпращаме на съответния орган, който е дал разрешително за вноса или износа на такъв предмет с културна стойност. Има нужда от подобрения в цялата система. Ние нямаме пълния набор от статистически данни, които са ни необходими, ако преминем към едно по-цифрово управление на целия процес, бихме имали една много по-успешна система на разкриване. По отношение на тази цифрова система трябва да се каже, че може да спомогне тя и за по-доброто наблюдение и проследяване на стоките, които вече са напуснали Съюза. Времето ми изтече и така приключвам. Сега господин Гонсало Жирон. Много благодаря. Уважаеми колеги, говори без микрофон. Уважаеми госпожи и господа, благодаря от името на Интерпол за възможността да говоря пред вас. Този нов регламент ще окаже голямо влияние върху нашата работа, именно опазването на плети с културна стойност. Този нелегален трафик е свързан с поизпирането на пари, нелегална организирана престъпност. А, има две резолюции на съвета за сигурност за ООН 2199-2347. Тази незаконна търговия а, застрашава процесите на мир а, и на а, помирение и е вредна за световната общност. Конвенцията от Хага от 90, 1954 година казва, че загубата на предмети с културна стойност са загуба за цялото човечество. Европа в момента а, страда от 19 000 такива случая в последните 3 години а, и има 950 ос, а, а, нарушители, които са арестувани. Има около 3500 обекта е, на изкуството, които са иззети и възстановено. В последно време има 41 000 обекта, които са иззети и възстановени в рамките на операцията Пандора 1. Ясно е, че трябва да се работи за опазването на а, обектите на изкуството и да се противодейства на този феномен. А, обекти, а, открити при незаконни а, разкопки, попадат на черния пазар. Ясно, а, трябва да е ясно кои обекти са а, намерени при незаконни разкопки, защото те не са инвентаризирани по никакъв начин. Криминално действащи лица реализират големи печалби. Незаконната търговия не винаги е с обекти с висока стойност но трябва да намерим решение за това, трябва да има специализирано звено, което да работи върху този проблем. Тези нарушения са сложни за разкриване. Трябва да има сътрудничество между полицията и а, митническите власти. Трябва, да получаваме информация от регионално ниво. Мои колеги участват в конференция на европейско ниво. Ще говорим за сертификатите за внос на такива обекти ще работим и в Брюксел, за да стане ясно значението на специализираните нива връзките между отделните а, власти а, е, трябва да са а, на предна, преден план. Искам да подчертая, а, че са се променили и а, трасетата за внос на а, такива предмети. Има такива трасета а, през а, Уругвай, но в аукционите в Уругвай участват и търговци от Европа някои данни от миналата година, които сме събрали от нашите държави. Имаме 27 отговора от държави, 15 държави се смятат за транзитни, 16 са държави на происход, 7 са страни на крайна дестинация. Данните ни показват, че незаконната търговия на предмети с културна стойност е значителен. Засегната Засегнати са всички държави по един или друг начин. Така че нов закон ще допринесе за решаването на този проблем. Имаме нужда от европейско законодателство, което е достатъчно силно. Всички заинтересовани страни трябва да се борят срещу незаконната търговия на обекти на изкуството. А, законодателството е най- главният инструмент, с който разполагаме на а, международно ниво. А, една част от а, доходите се използват и за сертифициране, за финансиране на терористска дейност. Трябва да почива нашата работа на надлежната проверка на предметите, а, за да предотвратим незаконното внасяне на обекти с а, а, културна стойност. Още веднъж подчертавам, че добрите взаимоотношения между всички организации, които работят в този сектор, е изключително важна, за да успеем в нашата дейност. Много благодаря на нашите оратори. Благодаря, че спазихте определеното ви време. Сега да се върнем към съдокладчиците. Искам да дам думата на госпожа Моска, докладчик от името на комисията Инта. Uh, благодаря, уважаеми съпредседатели, благодаря на нашите експерти. Наистина, това е много важно досие. Преди всичко искам да спра на графика. Имаме много амбициозна програма и имаме един месец за внасяне на изменения и като докладчици, ще се стремим да насърчаваме плодотворно сътрудничество с всички вас, за да можем да изпълним тази амбициозна цел и да внесем на гласуване, на разглеждане, извинете, в комисията през юли този доклад. Така че разчитаме на вашето сътрудничество. Сега по съдържанието на предложението ще бъда по-кратка и ще очертая моите приоритети. Като цяло приветстваме предложението на комисията. То наистина допълва действащото законодателство – за износа на предмети с културна стойност в съответствие с международните конвенции. Също така регламентът ще стане, ще стане ефикасно средство за борба с незаконния трафик. Също така това предложение се вписва в подход на Европейския съюз към търговията, основана върху ценности. По този начин също така ще се предотврати вътрешната конкуренция между митническите органи и ще има равнопоставеност между различните администрации. От консултациите с заинтересованите страни, включително международните организации, става ясно, че трябва да потърсим баланс между това да се опазва международното културно наследство и необходимостта нашите търговски дружества да бъдат конкурентоспособни. Ще спрем на някои аспекти. Като си извличаме полки от фрагментираното прилагане на митническия кодекс и скорошните скандали, свързани включително и с вноса на паметници на културата, трябва да подобрим законодателството. Изключително важно е да се гарантира максимална взаимосвързаност с действащите международни конвенции и европейско законодателство. Този подход ще засили дейността и на публичния на частния сектор и ще позволи бързо прилагане на законодателството без ненужна тежест. За това бих призовала да се прави препратка към първо приложение, който разглежда първоначален прак от 100 години като критерий. Това е в съответствие с конвенцията на ОНЕСКО и УНИДРАФТ и позволява да се говори по-последователно за незаконния трафик. Също така в приложението се използва критерий, който е свързан с стойността на предметите на културата, което позволява на митническите органи да средоточат върху най-ценните предмети. Този вариант беше посочен като най-предпочитан от повечето респонденти при допитването, извършеното допитване от страна на комисията. Освен това, Конвенцията на ЮНЕСКО и Унидрав следва да се отчитат, но не се упоменава понятието на държавата посредник или междинната държава. Затова предлагам да се разшири определението на страната на източника и да бъдат включени и държавите също, в които предметите са били законно придобити и стават предмет на нормите, регламентиращи продажбата на паметници на културата и да се заличи дефиницията на държавата на износа. Говори се за конкретни държави, като Ирак и Северна Корея, но ние смятаме, че ускорената процедура за страните по международноправните актове и конвенции е нещо, което ще затрудни изпълнението на регламента, затова предлагам да се заличи този текст. Също така знаете, че около 75% от пазара е съвързан а, с а, износ от нестабилни държави. За това смятам, че трябва да има специално бюро и специални целеви средства, които да подпомагат работата на митниците. Спирам до тук и с нетърпение очаквам вашите изказвания отзиви. Благодаря сега от името на Имко, господин Далтон. Заповядайте, той е докладчик от Имко. Благодаря, госпожо председател и господин председател. Благодаря на всичките експерти за това, че споделиха своите мнения с нас. Споделям целта, огласена току-що от госпожа Моска. И искам да кажа, че имаме много добро сътрудничество и наистина много интересен на този начин на сътрудничество между нашите две комисии, но мисля си, че малко се промени нашия подход, когато става до съдържание, все още нямаме съгласие за единен подход. Мисля си, че е важно да се потърси баланс между борбата срещу незаконния внос и финансирането на тероризма. Разбира се, това е важна цел. Но от друга страна трябва да мислим и за конкурентоспособността на нашите търговски дружества. За това трябва регламента да бъде пропорционален и да не налага значителна бюрократична тежест, особено върху митническите органи, защото в противен случай ние само ще насърчаваме незаконния трафик. Затова смятам, че трябва да се стесни обхвата и по-скоро трябва да мислим за подход, който най-вече да отчита прекратяването на финансирането на тероризма по този начин. И мисля, че основно се стремим да спрем вноса от зони на конфликти. И мисля, че трябва още доста да поработим преди да стигнем до една обща позиция. Искам да задам няколко въпроса на експертите, защото беше много интересно това, което чух от тях. И имам към Интерпол един въпрос. ви. казахте, че 90 хиляди нарушения са били разкрити. Искам да попитам колко предмети от тези, които разкрихте като незаконно внесени, са били свързани с финансирането на тероризма и колко от тях отивах, идваха, извинете, от зони на конфликти? Очевидно е, че има много такива предмети, които идват от зони на конфликти. Искам да ви помоля за отговор. И също така, при положение, че митническите органи не могат да идентифицират подобни предмети, как те ще извършват оценка и дали комисията е преценила в оценката на въздействието наистина да, какви са точно разходите на всяка държава по формиране на специални екипи. Няма такава информация в оценката на въздействието и тя не е достатъчно конкретна. Комисията говори за десетки лицензи, които ще са необходими, но много хора от сектора казват, че ще става дума за хиляди. Дали комисията разбира защо има толкова различно тълкуване на тези числа? И комисията как смята, колко време ще е необходимо за всеки един търговец да попълни необходимите документи? Комисията казва половин час, сектора казва, че е доста по-дълго. И също така, когато става дума за държави източници, как те ще се разглеждат, защото има държави, които вече не съществуват, има империи, които вече отдавна са спрели да съществуват. И по какъв начин тогава ще бъде определен подхода към дефиницията на държавата на източника. В такива случаи, благодаря, искам да кажа, че като цяло работните ни отношения са много добри и мисля, че с госпожа Моска ще успеем да оформим един общ подход. Много ви благодаря. И сега давам думата на моя съпредседател. Много благодаря, госпожо съпредседател. И така, сега докладчиците сянка има думата и други членове и на двете комисии. Първо, дам думата на докладчиците. Сянка ще има един пинг-понг между имка, имко и инта. И след това и другите депутати ще вземат думата. Всеки един от тях ще има на разположение една минута, защото трябва да приключим 10 часа. Също така искаме да чуем, разбира се, отговорите на нашите експерти. И така, госпожа Сабина Верхаен от Инфо. Благодаря, господин. Благодаря. Една минута не е много дълго време. Ще се опитам да го направя. Цел на а, регламента е да се придържаме към конвенцията, която повечето от нашите държави са ратифицирали и на второ място да се прекъсне финансирането на тероризъм чрез продажбата на предмети на изкуството, продадени в Европейския съюз. Не е наша цел да затрудняваме живота на дребните търговци на предмети с културна стойност с изяснен происход, всички наши държави са ратифицирали конвенцията на ЮНЕСКО, която регламентира тази търговия. Нашата цел е, ако предмет културна стойност идва от а, регион, в който има конфликти, а, неговият происход да бъде изяснен и се опитваме да предотвратим търговията с подобни предмети, която не е законна. Имам въпрос към бългийските колеги от митницата. Говорихме много за износа на предмети с културна стойност. Какво правите, когато забележите такъв предмет, който ви се струва подозрителен и би могъл да произхожда от конфликтен регион. Благодаря. Сега давам думата на господин Валеса от името на а, Инта. Благодаря. Подкрепям проекто регламента, но имам възражение срещу определението на предмети с културна стойност и елементът на възрастен 150 години, 250 години, извинете. Е, знаем, е, че археологията като наука се развива и е много сложно да се установи доколко са древни тези колекции и всъщност възрастта, един вид на тези предмети, може да решава проблемите. Освен това е възражение към термина държава на източника в член 2 не едно буква Б. Затова говориха и други. Тоест, това става дума за държава, в която са били открити или създадени предметите с културна стойност. Не смятам, че това е подходящ подход, защото, например, може в друга държава законно да е бил съхраняван такъв предмет, например в музей. Тоест трябва да отчетем и тази хипотеза. Благодаря ви, много ви благодаря. Благодаря. Арнкон има думата от Социалистите и демократите, комисия ИМКО. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата от Интерпол. Неговите цифри изясниха, че трябва да предприемем мерки. Ако 41 000 предмета се намират в обращение, то едва ли е за благотворителна цел трябва да внимаваме а, с а, това и както митническите служби, така и а, другите а, засегнати органи трябва да имат а, рамка, която от една страна да не ограничава тяхната работа, работата, да кажем, на митническите служби. Не бива да се съсредоточаваме и само върху търговията свързана с тероризма, трябва да засегнем и други аспекти. Например, избягването на данъци, справедливостта в данъчно отношение, така че тези предмети да бъдат от полза на цялата ни общност. Благодаря, Ема Макларкин. Подкрепяме основните цели на това предложение, но се опасяваме, че избраният подход е прекалено широк и може да бъде непропорционален и за сектора, и за митническите органи и може да подкопае законния пазар на такива предмети. Смятаме, че насочеността трябва да бъде към високорискови предмети, онези, които представляват най-голям риск от гледна точка на финансирането на тероризма. Смятаме, че много от тези предмети няма да бъдат използвани финансиране на тероризма и за това включването им в обхвата ще създаде ненужна тежест. Другият проблем е системата за сертифициране. Митническите органи вече имат достатъчна информация. Ако комисията смята, че тази информация не е достатъчна, то може би трябва да се допълни документацията с конкретни въпроси, проблеми свързани с предмети с културна стойност. И искам да посоча, че не е реалистично митническите органи да проверяват всеки внасян предмет и всичките лицензи и декларации за внос, дали има оценка на въздействието за административната и финансова тежест, проистичаща от това изискване. Още едно възражение е изискването за доказателства. И така, въпросът ми е към комисията за държавата на происхода. Какво ще случи, ако не може да се определи държавата на източника и също така не е доказано, че се е намира необходимото време този предмет законно в друга държава. И сега господин Селимович от ИМКО. Благодаря, господин председател. И имам два въпроса. Първо, това вече беше споменато тук, въпросът за стойността. Много е важно да се определи тази стойност днес, но стойността на предметите с културна стойност се променя много бързо. И начинът за определянето на стойността на каквото е било също така много бързо се променя. Затова и искам да помоля комисията малко по-подробно да се спре на този аспект. А вторият въпрос е за целите. Бих искал да получа по-чеснота по целите, преследването на източниците за финансиране туризма и също така възпрепятстване на незаконната търговия. Благодаря. Сега от името на Алдинда, господа Марича Шаги. Благодаря на съпредседателите, на експертите за тяхната дейност, благодаря на съдокладчите за тяхната дейност. Мисля си, че е много важна тази задача да се борим срещу едно двойно престъпление, но също така нека да не забравяме, че закон търговия с паметници на културата е част от етническото прочистване и също така това е нещо, което улеснява тероризма, което е най-голямото зло в наши дни. Така че нека да недооценяваме значението на тази тема. Приветствам всичките усилия на Европейския съюз, за да се гарантира борбата с незаконната търговия с паметници на културата и смятам, че това досие е важна част от тази дейност. Също така смятам, че точно по тази причина трябва да бъдат много целенасочени предприемните от нас мерки насочването към борба срещу различни видове стоки, като например полезни изкопаеми от зони на конфликти, борба с търговията с инструменти, които се използват за изтезания и т.н. Но мисля, че е важно по точно да се документира законната търговия с използване на съвременни технологии, да се използват критерии, които да позволяват да гарантираме това, че предприеманите действия няма да подпомагат неволно търговията, незаконната търговия с паметници на културата. Надявам се, че ще намерим едно добро и практически осъществимо решение. Господин Де Йонг не е тук, няма заместник. И тогава е дам думата на госпожа Форенцо от ГУЕ от Синта. Да, много ви благодаря. Ние смятаме, че е много важно Европейската комисия е внесла този проекторегламент регламент това, за което говорих представителите на Интерпол и другите експерти, показва какъв е мащаба на това явление и значението на защитата на всички тези предмети с културна стойност, особено тези, които се внасят от зони на конфликт. Въпросите ми защо беше решено да се прилага този регламент само към предмети с културна стойност на възраст 250 години към момента на вноса. Мисля си, че е доста трудно да се определи този срок, не е ли така, тази възраст? И вторият въпрос – разрешаването на вноса и декларацията за и внос. Задавам въпроса – защо беше решено да има две такива процедури? Госпожа Реда от Имко. За ваше позволение ще отстъпя своята минута на колегата Бухнер. Той ще представи някои подробности. Аз се надявам да бъда по-кратък от две минути, защото сливаме изказванията. Повечето от нещата така ли, че бяха казани. Въпреки това, няколко малки забележки. Първо, Разбира се, че изцяло подкрепяме предложението на комисията. Няколко дребни забележки относно казано от госпожа Муска неща. Границата от 100 години ми се струва по-подходяща от предложените 250 години. Смятам, че 250 години като възрастова граница с иллюзия. А, тук а, говорим за археологически находки, които са интересни не само от а, културна и от а, техническа а, гледна точка. Например, а, от а, колониалното минало на някои държави. Те също трябва да бъдат а, запазени. Колегите ми вече казаха, че е много трудно да се даде а, горна граница за стойността на един обект, защото цените се менят. Освен това, туристите често пъти изнасят предмети, които са по-скоро дребни и с не особено висока стойност. в Египет, например, има нулева толерантност към износа на каквито и да било предмети. В Интерпол и в полицията има звено, което се занимава с подобни проблеми, но те не могат да бъдат навсякъде. Те би трябвало да се занимават с практически проблеми. Имам и проблем, въпрос към транзитните трасета. Въпросът ми е към Интерпол. Не трябва ли да изискваме и лиценз за транзита на подобни предмети, за да можем по-добре да проследяваме и пътя на подобни предмети. Благодаря, госпожа Бегин от ФТД и Инта. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчиците за положените усилия. Благодаря на експертите, които се изказаха тази сутрин. В нашата група ние сме напълно съгласни, че законодателството в тази област е необходимо. 80% от предметите с културна стойност, които се продават по-настоящен в света, са свързани с незаконна дейност. И тази продажба, тази дейност като цяло е точно толкова доходоносна, колкото продажбата на оръжие. Когато се занимавах с митническата политика, стана свидетел на това как всички държави членки имат различна такава и е много лесно тя да се заобиколи и много лесно е, може да се потърси най-изгодната юрисдикция. Трябва да се справим с този проблем. Много е важно, освен това, да имаме ясно и подробно определение на това какво представляват предмети с културна стойност. Имаме нужда от а, ясни правила за вноса, за да се гарантира, че нези, които искат да внасят по законен начин и най-вече малките и средните предприятия, ще могат да го правят. По отношение на ограниченията, броя на годините, аз съм съгласна относно това, което беше казано за 250-те години. Искам да чуя какво смята комисията. Мисля, че докладчиците отчитат нашите интереси и съм убедена, че ще постигнем един добър резултат. Господин Фисас е докладчик от името на комисията КАЛТ. Говоря и като член на Инта, но както също и докладчик по становище в комисията Култ. И мисля, че становището на комисия Култ има отношение към тази тематика. Искам да поздравя колегите Моска и Далтън за извършената огромна работа и за това, че по принцип те вече са постигнали съгласие по някои сфери. Мисля, че много сложно да се говори за държавата на износа и държавата на происхода. Това може да създаде много проблеми. Разбира се, трябва да се проучат тези проблеми. Също така съм съгласен с докладчиците, че трябва насочеността да бъде само към паметници на културата, които се използват за финансиране на тероризма. В противен случай ще има много сериозен проблем както за търговците, законните търговци, така и за митническите органи. Също така, според мен е добра идея това, което каза госпожа Шаки, да работим по същия подход, който използваме, например, когато става дума за инструменти за мъчения. И трябва да мислим за баланса, да не се нарушават легитимните интереси на сектора и също време да пресечем незаконната търговия. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Имам две, два въпроса към комисията. Обясни се защо регламентът и тук се радвам, че това е регламент, ще има хармонизация. Защо регламентът се придържа към границата на възраст от 250 години? Не знам дали САЩ, което са важен фактор в търговията, ще трябва да бъдат определящи и за нас. Мисля, че трябва и културни предмети с по-малка възраст трябва да бъдат включени. ЮНЕСКО има а, правила и а, конвенции, които трябва да бъдат спазени. Те засягат а, и а, авторското право. А, трябва да се придържаме и към тях. Господин Агнио има думата. Благодаря. Два коментара. Как се гледа на слоновата кост? Суровина ли е тя или предмет с културна стойност или става предмет след като бъде обработена по някакъв начин? Това е материал, който се добива в страни с много тероризъм и насилие. Кажете малко повече в тази връзка и на второ място много е модерно европейските държави да пускат на територията си търсещи закрила. Смята ли комисията, че това създава проблем, тъй като много хора твърдят, че са такива, че търсят закрила, но в крайна сметка не са никакви кандидати за обежище и пренасят такива предмети с културна стойност. Благодаря. Казва председателката, ще дам думата на комисията и на експертите. Всеки получава по две минути. Първо господин Кърмоут от Европейската комисия. Благодаря. Надявам се, че ще мога да отговоря на всичките въпроси, които бяха зададени. Ще се опитам да съм пределно кратък. Имаше въпрос дали ние сме направили оценка в комисията на това понятие специален екип, представено от колегата от Интерпол. Не, не сме правили оценка по този въпрос, защото държавите членки по различен начин организират своята дейност не сме предложили конкретен метод, тъй като и митниците и други власти могат да участват в конкретното начинание. По отношение на лицензите и времето, което отнема запълването, не сме направили точен анализ, но забелязвате, че в текста казваме, че формата за документацията трябва да бъде част от акт за изпълнение. И това ще бъде част от нашето усилие да се гарантира равновесие между е, интересите на правоприлагането и е, не твърде голямото административно бреме от друга страна. Трудно е да се измери е, какъв процент от предметите с културна стойност ще бъдат покрити от лицензите. Е, целта на разликата между лиценза и другите типове документи е да се покрият различните видове риск. Ние смятаме, че около 1% от всички случаи могат да бъдат покрити от изискване за лиценз. По отношение на връзката между държавата на експорт и държавата източник. Ясно казваме в текста, че има правило, което покрива страни, които са част от конвенцията на ЮНЕСКО и има правило, което разглежда другите страни, които не са страни. Съответно, има държави, които отчитат нашите правила и други, които не го правят. По отношение на 250-те години, знам, че е трудно да се намери равновесието, има различни позиции в това отношение. Трудно е да се е, отчитат всички правила за износ. Е, те са насочени, в нашия случай, към европейското културно наследство. Можем ли да проверим всичко? Естествено, че не можем, но колегата от Белгия справо изтъкна, че митническите разпоредби в Съюза се основават на анализ на риска. Защо декларация, защо лиценство вече го обясних. Има и въпрос за слоновата кост, когато тя е в необработен вид, се покрива от конвенцията ЦИТЕС, а по отношение на търсещите обежище и а, стоките, които те пренасят със себе си, така или иначе за всяка една такава стока ще трябва да има лиценз. Благодаря. А, и сега представителя на белгийските митници. Благодаря. на първия въпрос, който беше зададен относно техническите познания на митническите служители. Не трябва да забравяме, че това познание може да се повиши, ако има сътрудничество между компетентните органи в държавите членки, защото те е, издават е, лицензите, разрешителните. Необходимо е да има проверки и на място. Как се осъществяват такива проверки? Всъщност, регламента определя как се правят проверките и има митнически кодове, които са свързани с тези предмети с културна стойност и когато се види този код, се задейства определен механизъм. Митническите служители може да знаят нещо за предметите с културна стойност, но това е изключително огромна област. Може да си експерт по Древен Египет, но това не означава, че си експерт по съвременно изкуство. Що се отнася до вноса от е, страни в които има въоръжен конфликт. Е, що се отнасят до Сирия и Ирак, вече говорих, има засилени механизми за проверка. От друга страна, ако говорим за предмети, които идват от други райони, винаги е на лице възможността да се провери дали има деклариране в страната, от която тръгва продукта. И така приключвам, господин Джордано. Ще отговоря. Позволете ми да отговоря на испански. Що се отнася до въпроса, отправен към Интерпол, и за числото открити и иззети предмети. В момента нямам съвсем конкретни цифри със себе си, но това, което говоря за иззетите предмети, тяхната оценка също така продължава. Все още не мога да кажа дали те са били предназначени за финансиране на туризма или не. Но, разбира се, не става дума само за финансиране на туризма. Говори се за това, че тези паметници за култура се използват а, за финансиране на организираната престъпност и за целите на прането на пари. Освен това, имаше въпрос за отделно звено в Интерпел – трябва тук да се знае как функционира нашата организация и генералния секретаря, защото Интерпол не може да обхване целия свят. И държавите членки на Интерпол, те са основните действащи лица, т.е. това са националните компетентни органи. И накрая, що се отнася за проследяването на предмети с културна стойност и тяхната стойност – разбира се, може да се проследи какво се случва с тези предмети от страна на митническите органи и други органи, ако имат необходимата информация. Те могат да определят откъде идват тези предмети и на къде се насочват. Обаче, необходимо е държавите членки да получат ласък, да насочат усилията срещу незаконна търговия с такива предмети. Благодаря ви. С това приключвам първия обмен на мнение по тази тема. Много благодарим на нашите експерти. Наистина беше много полезно да изслушаме вашите мнения. Благодаря на моята съпредседател, благодаря на колегите. Следващия обмен на мнение по проекта доклада ще състои на 23 април. Много ви благодаря.